Госпожи и господа, добре дошли. Председателят е възпрепятстван да дойде и за това аз имам задачата да водя заседанието. Това няма да е трудно, като се има предвид как, колко качествени са участниците и колко качествен е секретариатът. Моля ви да заемете местата си. Ще ви е, бъда благодарен, ако в дъното на залата се запази тишина, за да не е, останат глухи преводачите накрая. Предлагам ви най-напред е, да ви дам информация за две новини. Е, точки 7 и 12 поради обществото на господин Свобода трябва да отложим. Има ли възражение? Не. Благодаря ви. Има ли други желания за е, изменение на дневния ред? Ако няма до края на заседанието, значи сме го приели. Правя следните съобщения. Ако обичате, госпожи и господа. Госпожи, ако обичате. Аз ви чувам даже изпод слушалките. Гласовете ви са много приятни, но пречат да се работи. Благодаря ви. По точка разни. Предлагам да поканим Антонио Кайола, от правната служба, за да ни запознае с решението на съда от 24 юни 2014 година. Благодаря ви за това, че заемате местата си. Това е работно заседание. По дело С-658 за споразумението между Европейския съюз и Маврици. Ако нямате възражения, това исках да ви кажа като информация. Благодаря ви. Можем да минем на следващата точка. Следващата точка е свързана с одобрението на правната служба, с, с на работата която имаме, за която имаме да изслушаме отчет. След това ще бъдем запознати с делото, което цитирах. Почитаме, господин председател, уважаеми членове, искам да благодаря на Комисията по правни въпроси за поканата, което ни позволява в началото на вашия законодателен мандат да ви запозная накратко с дейността на правната служба и начина по който тя функционира. Също така с удоволствие ви представям госпожа Мария Хосе Мартинес Иглесиас, директор на правната служба, натоварен с законодателната дейност. Тя много добре познава вашата служба, тъй като е оглавявала секретарията доста години. Длъжен съм да предам е, извиненията на господин Рикардо Пасос, другия директор, който отговаря за институционните и парламентарни въпроси в правната служба. За съжаление, той не може да присъства днес. И така, няколко цифри. Правната служба е подобна на генерална дирекция. Тя се състои от 111 длъжностни места. Има 70 юристи и 41 сътрудници. От географска гледна точка службата е разделена на две. Част от нея е в Люксембург, а другата част, която се занимава предимно с парламентарните комисии, се намира физически тук в Брюксел. Има три дирекции. Първият първата дирекция е институционни и парламентарни въпрос на господин Рикардо Пасас. Втората дирекция се ръководи от госпожа Мария Хосе, като два, двете дирекции следят работата на всички парламентарни комисии. Третата дирекция е в Люксембург преди всичко и се занимава с административните и финансовите въпроси. Това означава въпроси свързани е, с регламента за персонала, финансови договори, финансов регламент, регламент недвижими имоти и прочие. 28-те държави членки на Съюза са представени в правната служба, за да бъдат обхванати от нея всички езици, както и всички правни системи и правни култури на държавите членки в нашата служба. Правната служба е създадена официално през 1986 година, защото тогава се оказва необходимо да има пълноценна правна служба поради придаването на Европейския парламент на все повече и повече юридически правомощия в резултат на измененията на договорите. С течение на годините съдът неколкократно е обръщал вниманието на институциите на задължението им тяхната законодателна и административна дейност да бъдат съчетавани с дейността на независима правна служба, която дава изчерпателни и обективни съвети по правни въпроси. Що се отнася до нашата правна служба, винаги има юрист от правната служба, който следи работата на парламентарните комисии. За това сега тук е, да, Даниел Вара, който ви помаха от дъното на залата, и Ирена Минчева – следят работата на правната служба, т.е. на правната комисия. От само себе си се разбира, че правната комисия поради своите компетенции заема особено място в дейността на нашата правна служба. Успоредно с правомощията по приложение 6 дружествено право, интелектуална собственост, покупко-продажби, гражданско и процесуално право, съдебно и административно сътрудничество, статут на членовете имунитет. Правната комисия разполага и с някои много важни хоризонтални правомощия. Те са много важни за институцията Европейски парламент. Сред тях са контролът за спазване на принципа на субсидиарността и принципа на пропорционалността, проследяването на правното основание на актовете. Мария Хосе ще се занимае с този въпрос. Знае, че той е включен в дневния ви ред. Актове по делегация, актове за прилагане, качество на законодателството, въвеждане и изпълнение на европейското право. И на последно място, само като изброяване, защита на правата и прерогативите на институциите и участие на Европейския парламент в дела пред Европейския съд, пред съда на Европейския съюз. Упражняването на тези правомощия придава значителна роля на правната комисия и допринася за спазване на принципа на законност и на принципа на върховенство на правото. На този фон сега бих искал да се спра на мисиите на правната служба. Правната служба всъщност има двояка роля. Първо, тя е юрисконсулт на институцията и нейните органи. Второ, тя защитава институцията пред съда, що се отнася до юрисконсулската роля на нашата служба, има юристи в правната служба, които следят работата на политическите органи и дават ежедневно неформално съвети на парламентарните комисии, техните секретариати и техните членове особено когато става дума за докладчик или докладчик сянка по законодателно досие. В някои случаи обаче се поставят въпроси с по-сложен характер, които не могат да получат отговор бързо или лесно. Тогава се налага да бъде изготвено официално правно становище, което официално се и представя. Такива становища могат да бъдат поискани от председателят от е, бюрото, от председателския съвет, квесторите и парламентарните комисии. Те могат да бъдат поискани по всеки правен възникнал в хода на парламентарната дейност. Тоест, ако има проблем, за който желаете да получите официално правно становище, искането трябва да бъде изпратено чрез председателя на комисията. Каквато и да е формата му, съветът на правната служба винаги е на разположение, за да могат членовете на Европейския парламент да приемат решенията по досиетата на основата на годна правна информация. И сега втората роля на нашата служба е да представляваме парламента пред съда. Ако ми позволите, ще мина на френски. Става дума за съдебни спорове – качеството си на институция на Съюза, често, даже все по-често, парламентът участва в съдебни спорове, образувани пред Съда на Европейския съюз, първоинстанционния съд, съда, който се занимава с трудовоправни спорове или пред националните съдилища. Ролята на правната комисия в такива случаи винаги е много важна, независимо от хипотезата. Ето една хипотеза. Е, парламентът като ответник. Пряко срещу него е образувано дело. Често пъти става дума за иск за обесилване на актове а, или за ангажиране на неговата договорна или извън договорна отговорност. В такъв случай парламентът няма избор. Той трябва да се защити пред съда и председателят натоварва правната служба да защитава институцията. Във всички други хипотези, именно когато парламентът е ищец, когато встъпва в делото за да представи позиция като другар, Ролята на правната служба е също от голямо значение. Това е уредено в правилника за дейността на парламента в подспециално член 141. За да помогне на правната комисия да се произнесе, т.е. за да помогне на правната комисия да се произнесе, правната служба винаги дава становище. Втората основна хипотеза след ответничеството е парламентът да образува дело като ищец. Да кажем, да заведе дело за обесилване на актове, приети от другите институции. Е, понякога има възможност е, правата на парламента е, да не бъдат зачетени. Тогава опираме до проблеми с правното основание на съответния акт и Мария Хосе ще говори за това по-късно. Също така може да се наложи парламентът да се конституира като ищец, ако има нарушение на правилата относно компетентността. Може да става дума за нарушение на основно право или на принцип на общностното право, като пропорционалността. Ако се смята, че има такава причина да се иска обесилване на акта, нашата служба адресира съвет в този смисъл до председателя. На прав... до председателя който след това инструктира правната служба да предприеме съответните действия. Някой път се налага да бъде ангажирано вниманието на пленарното заседание, ако председателят не последва съвета на правната комисия. Друга хипотеза е да се представи становище пред съда. Най-често това става по така наречените дела за преюдициални заключения. Има висящо дело пред Национален съд и Националният съд, смятайки, че предметът на делото е свързан с тълкуване или с преценка на действителността на акт, прият от парламента или на който парламентът е с законодател, Националният съд отправя питане към съда на Европейския съюз. В такъв случай правната служба може да посъветва Европейския парламент да изпрати становище по делото за преюдициално заключение, най-вече когато става дума за валидността на актове. Възможно е също така да се реализира и трета хипотеза, при която парламентът встъпва като другар по висящо дело, другар на ищеца или на ответника. Той не е страна по делото, но подкрепя едната или другата страна. Обикновено, когато предметът на делото е свързан с правомощията на парламента. Правната служба поддържа непрекъснат контакт с вашата комисия най-вече във връзка с сроковете, защото сроковете по съдебните дела са преклузивни. Във всички хипотези, които току-що споменах, Европейският парламент е представляван от агенти. Те всъщност са юрисконсулти, които са определени от председателя. Те се явяват по делата и изнасят пледуариите от името на Европейския парламент. Представителството на парламента винаги има, ако мога така да се изразя, институционен характер, тъй като тези процесуални представители са представители на институцията. Защитата винаги е с правен характер. Тя се опира върху юридически критерии, тя не почива върху съображения с политически характер. Представителството и защитата по... се подчиняват на общите норми, определени от Съда на Европейския съюз, приложими към адвокатите. Като заключение, защото не бих желал да ви отнемам прекалено много време, ще припомня целите на правната служба. Те са двояки. Първо, да бъдат защитени интересите на институцията и второ, да се оказва висококачествено правно съдействие на институцията при всякакви обстоятелства. За тази цел ние се ползваме от доверието на правната комисия и прекрасното сътрудничество с нейния секретарят. Сега искам да попитам дали има непосредствени въпроси, на които да отговоря. Ако няма в момента, оставам на ваше разположение и ще дам думата на Мария Хосе, за да ви запознае с въпроса за правното основание. Председателят, ако обичате 5 минути, ще се опитам. А, да, да, юристите умеят да говорят синтетично. Благодаря, госпожо юрисконсулт. Благодаря, господин председател. Точно както бе казано, регламентът на парламента, вътрешния му правилник, дава на правната служба хоризонтални правомощия да гарантира качеството на законодателството и законността на актовете, като по този начин се гарантира правната сигурност. Когато се предвижда приемане на нормативен акт, законодателят първо трябва да е уверен, че Съюзът притежава правомощия да приеме акта. Защото Съюзът не разполага с обща нормотворческа компетентност. Той е, притежава само правомощия в определени отрасли, които са му дадени с договорите. Това се нарича придаване на правомощия или предоставяне на правомощия. Клаузите на договора, които позволяват на парламента да законодателства, се наричат правно основание – Член 6 е, от договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че е, упражняването на правомощията на парламента в тази връзка се определят е, от съответния дял на договора. Тоест не е достатъчно един въпрос да е в каталога на въпроси, за които парламентът е получил законодателно правомещ, правомощие по член Необходимо е това правомощие да е доразвито другаде, за да може да се приеме актът. Необходимо е съответният акт изрично да разрешава приемането на, ам, на нормативен акт. Това ще рече да има правно основание. Затова и не е очудващо, че парламентът всеки път е, извършва проверка по правното основание или ако не всеки път, то поне това става много често. Всяка промяна на правното основание на проекта, кое, който е внесен е, от Европейската комисия в парламента, и изисква е, задължително становище от правната комисия, което обаче не е задължително. Пленарното заседание може да се отклони от становището на правната комисия, но тя пак, пленарното заседание отново ще се опре върху това, което мисли правната служба. Защо е толкова важно да се проучва правното основание? Ами, първо трябва да се знае дали има правомощие Съюза да действа. Но освен това, както казвам, правното основание а, е нещо, от което проистичат множество елементи – Парламентът трябва да спазва процедурата, реда. Съветът и парламентът са много чувствителни на тема ред, процедура, защото в нея се упражняват техните прерогативи. Това беше още по- вярно в миналото, когато съвместното приемане на актове не заемаше такъв голям дял от законодателната дейност. Сега обаче мнението на парламента за избора на правното основание вече е много съществено. Съгласно трайната практика на СЕС, изборът на правното основание трябва да почива върху обективни критерии, които се подават на съдебен контрол, включително критерия за съдържанието и целта на съответния акт. И това а, ние третираме тези елементи всеки път, когато обсъждаме правното основание с вас. Също така многократно съдът досежно процедурата е казвал, че тя не е отрешаващо значение, в е, смисъл, че тя е нещо, което се използва, за да се постигнат други цели. Един от най-проблемните въпроси за правното основание е какво да се прави, когато един е, проект на акт преследва две или повече цели. Съдът също и в това отношение е дал указания – ако има цел или част от съдържанието на акта, която е по-важна от останалите и може да бъде определена като основна, ще се възприеме правното основание за тази цел, за тази част от съдържанието. Само в изключителни случаи, когато а, целите са еднакво, еднакви по важност, може да се използва повече от едно правно основание. Те обаче, тези правни основания трябва да са съвместими помежду си. Тоест, не може да се предвиждат а, абсолютно несъвместими неща едно до друго. Например, да се е, съчетае един акт, който изисква приемане на акт с единодушие от съвета и е, друго правно основание, което изисква приемане на акт с квалифицирано мнозинство от съвета. Това обаче е подробно развито в съдебната практика. Резюмирам. Само по изключение може да се използва двояко или трояко правно основание. Правното основание често предопределя и вида на нормативния акт. Е, правното основание посочва дали да се приеме регламент или директива. Ако нищо не е посочено в правното основание, тогава законодателят определя вида на акта съобразно принципа на пропорционалността и според е, целите на акта и е, това какво той трябва да постигне. Друг важен елемент са модалитетите на дейността на Съюза. Ще ви дам пример. Вътрешен пазар и околна среда. Често пъти парламентът трябва да направи избор между едното или другото, когато трябва да базира акта върху правно основание. Или пък някой път в околната среда държавите членки могат да приемат мерки, които са по-ограничаващи от предписаните от общностния акт. Това не е възможно, ако актът се отнася до вътрешен пазар, например. И тогава се появява конфликт. Но ето днес след обед вие ще трябва да приемете решение за едно правно основание. Правното основание на конвенцията за, т.е. конвенцията за присъединяване на Европейския съюз е, към е, Конвенцията за е, защита на застрашените от изчезване животински и растителни видове. Там комисията предложи двойно правно основание търговия и от колна среда. Съветът обаче отмени едно от тези правни основания, именно търговията. И сега трябва парламентът да прецени дали това, което е направил съветът е адекватно. Е, трябва е, да има становище, за да се знае как да бъде подписано споразумението. Решението за подписване на тази конвенция на какво правно основание да бъде е, основано. Е, търговията е изключителна компетентност на Европейския съюз. И е, според договора, изключителна е тази компетентност, при която държавите членки нямат никаква възможност да предприемат действия самостоятелно. Дори съюзът нищо да не предприема, държавите членки не могат да се намесят. Именно за това, може би, съветът елиминира от този конкретен акт решението за присъединяване на Съюза към конвенцията е, правното основание търговия, защото там има изключителна компетентност на Съюза. Искам да приключа, казвайки, че правното основание е на един акт винаги е норма от договора за създаване и функциониране на Европейския съюз. Това никога не е норма от вторичното производно право, което се генерира от институциите. Във всички е, случаи и за да спазя указанията на председателя, ще огранича изложението си до тук. Искам само да ви кажа, че в анализа на правното основание правната служба винаги е рамо до рамо с вас, но решението винаги е в ръцете на политическия орган. Това е правната комисия. Вие носите отговорности за избора, който правите. Ние съществуваме само за да ви улесним в изпълнението на тази задача. Председателят, благодаря за вашето експозе и уточнение. Мисля. И се надявам, че начина по който сте развили познанията си по френски е, не се е отразил върху вашия испански или английски. Много бяхме впечатлени. Има ли въпроси към изказалите се колеги? Един път, два пъти, три пъти. Заповядайте. Благодаря много. Имам два, може би, в известна степен различни въпроси. В момента много се обсъждат нещата, свързани с по-добрите регулаторни актове и разбирам, че оценките на въздействието са важна основа за разумно законодателство, при което се взимат информирани избори. Какво се случва, ако имаме мярка за изпълнение, която очевидно върви срещу оценката на въздействието от комисията, независимо дали тази оценка е публикувана или не. По какъв начин може комисията по правни въпроси в парламента да защити нещо такова, ако в определена изпълнителна мярка от директива не се следват указанията, получени в оценката на въздействието и второ за правното основание. Случва ли се така, че един правен инструмент да има определено правно основание и с течение на времето той да се развие така, че когато бъде обект на преглед, да се окаже, че има две или три правни основания. Имаме пример, става въпрос за така наречения регламент за дървесината, става въпрос за регулиране на вноса на дървесина от трети страни, така че клиентите и вносителите да могат да бъдат сигурни, а и Европейския съюз да бъде сигурен, че няма незаконно, незаконно лобиране зад този внос. Така че разбирам, че преди известно време този регламент се е основавал на, нека кажем, правно основание в областта на околната среда, но сега се превръща в инструмент за търговията. Възможно ли е при преглед на определен правен акт да се окаже, че имаме развитие, еволюция на правното основание. Благодаря, колеги. Кой ще отговори на тези два въпроса? А може би да изслушаме и другите въпроси. Така може би ще ви е по-лесно. Uh, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на правната служба за чудесното представяне. Uh, много е добре, когато за пръв път ставаш част от тази комисия, да получиш тази основна информация. Това, което вие казахте, госпожо, по отношение на това, защо иска нещо да бъде залечено от съвета и защо имат стимула да го направят. Но моя въпрос е, какво смятате, че може да бъде последствието от това? по-късно влизане в сила и изпълнение, дали може да доведе до определени в проблеми, а, ако не продължим, както вие предлагате, с две правни основания. Въпросът ми е, има ли всъщност разлика между това дали има едно правно основание или две правни основания? Давам ви думата, каза председателя, по последния въпрос. По последния въпрос В този случай парламента трябва да даде своето съгласие. Това означава, че парламента може да каже, че не се съгласява с правното основание, предложено от съвета. Може да се декларира, че предпочита да има две правни основания и тогава имаме избор. да се одобри или да се отхвърли. Ако даде съгласието си, в такъв случай може да бъде прието споразумението, дори и без промяна на правното основание. Така че единствената възможност на парламента да настоява да имаме е, две правни основания – е да откаже да се съгласи, да, да, да откаже да даде своето съгласие. Но, а моля ви, а, не смятайте, че ви насочвам към един или другия вариант. Не. И в двата случая парламента може да успорва пред съда по-късно правното основание. Това винаги е възможност. А сега по отношение на оценката на въздействието от правна гледна точка, това е част от мотивацията за създаването на даден акт. Това е, не е нещо повече. В договора има разпоредба, в която се казва, че актовете, нормативните актове на Европейския съюз трябва да са мотивирани. И оценката за въздействие е един инструмент, който е разработен, за да подпомогне тази обосновка. Оценката на въздействието не е задължителен или правно обвързващ документ. Комисията в своята аргументация трябва да обоснове защо трябва да се приема определен нормативен акт, но това не е необходимо да бъде възосновата на резултата от оценката на въздействието. По отношение на другия ви въпрос, да, мисля, че това е напълно възможно. Имаме законодателен акт с определено правно основание. Предлага се промяна на нормативния акт. Това променя целите на този нормативен документ и съответно правното основание също се променя. Не виждам някакъв проблем в това отношение. Има ли други изказвания? Вашата информация е забележително наситена. Благодаря ви безкрайно, господин юрисконсулт и драги колеги. Благодаря за вашата готовност, вашата служба винаги да обслужва правната комисия. Благодаря ви за всичко, което казахте. Преминавам към следващата точка с ваше разрешение. Сега ще изслушаме господин Антенитис Дейл, ръководител на службата по проучвания, и изследвания на Европейския парламент. Само да видя къде сте седнали. Да, можете да заемете някои от местата по-напред. avez la parole. Давам ви Благодаря ви за увода, господин председател. Дойдох тук, за да ви запозная с нашата дейност в вашата служба по проучванията в Европейския парламент. Ще ми помага господин Джордан, директор, който отговаря за оценката на въздействието и е, за добавената стойност. Както може би знаете, решението да се създаде тази генерална дирекция за парламентарни изследвания, службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания беше взето горе-долу преди една година. И новата генерална дирекция беше създадена през месец декември миналата година. Ние обединяваме няколко служби и имаме за цел да засилим своя капацитет в определени области. Съвсем накратко казано, решението беше да допълним съществуващата библиотечна служба с а, напълно функционален, функционална възможност за парламентарни изследвания, което като функция може да бъде намерено и в доста други парламенти в Европейския съюз. Тази служба директно отговаря на искания на отделни членове на парламента и също така предоставя на всички членове на парламента, на всички парламентаристи различни документи, свързани с всички компетенции на Европейския съюз. Структурата на, този, на тази дирекция включва от една страна дирекция А, Центъра за парламентарни изследвания и старата библиотека, дирекция Б. Библиотеката не е просто библиотека, тя се занимава с архивна дейност, с искания и запитвания от страна на граждани и въпроси, свързани с, обраб... с а... работата с а... трети а... страни. службата за парламентарни изследвания се занимава с парламентарни изследвания и също така с принадена стойност и с оценки на въздействието. Дирекцията за добавена стойност и оценка на въздействието е този, който директно въздейства на работата на Комисията по правни въпроси и това се случва по няколко неща. Първо, самата идея за създаване на такава дирекция се, съз... се роди от водещата комисия преди няколко години в един доклад беше предложено, че ако не е възможно да имаме независим, някакъв независим орган, който да оценява оценките на въздействието на комисиите, то тогава е смислено такова, такъв орган да създаде в парламента една отделна служба, която да може да предоставя тази услуга на парламентарните комисии. И също така не ставаше въпрос за това, само да видим по какъв начин се използва правото на инициатива от страна на комисията, но а да се види дали, да речем, има слабости в основанието за създаване на законодателни актове, но също така и да подпомогне предлагането на нови законодателни актове, да се възползваме от правото на законодателна инициатива по силата на договора, което беше специално изменено в договора от Лисабон. И този двоен подход, от една страна оценка на въздействие, от друга страна добавена стойност, всъщност влезе за да създаде новата дирекция, която, както казах, беше създадена гордо преди три години от службите на Европейския парламент в отговор на доклада Ниблер и след решение взето в парламентарна зала на Европейския парламент. Комисията по правните въпроси беше един от най-запалените е, е, е, една от комисиите, които най-много се възползваха от тази служба. Това е нашия доклад за дейността, току-що го публикувахме и тук виждате какво сме направили от месец юли 2012, от момента в който службата стана се създаде стана на разположение до края на предишния парламентарен мандат. Ние се занимаваме основно с две неща, а все повече и с трето, с трета тема. Първо е предварителен контрол, предварителна оценка на въздействието. Става въпрос за предстоящите законодателни инициативи. В този случай дирекцията прави автоматична оценка на всяка оценка на въздействие, публикувана от комисията, за да видим дали методологията е разумна и да видим дали можем да обясним логиката зад решението на комисията. Знаете, тези документи са няколко стотин страници, а ние се опитваме да обясним в един доста кратък документ, обикновено около 8 страници, по какъв начин членовете на парламента могат да разберат тази оценка. Също така, идентифицираме възможностите, които са били набелязани от страна на комисията, защо те са избрали конкретен вариант, защо го подкрепят и дали е имало альтернативи, които са били подходящо разгледани. Също така разгледаме слабостите и силните страни на качествения анализ – и също така даваме възможност да се набележат области, в които е добре се зададат допълнително въпроси, ако има желание от страна на парламента. 74 са разгледаните от нас оценки на въздействие през последните две години и все повече повече комисиите идват при нас и ни молят да продължим с работата си по, а, в тази област. 5 подробни оценки на въздействието, няколко допълващи такива оценки и също така оценки на въздействието на дадени изменения, 21 такива изменения. Всичко това може да намерите на страници 10 до 15 от нашия доклад за дейността. По отношение на добавената стойност, комисиите сега имат възможността да помолят дирекцията да направи това, което се нарича оценка за добавената стойност на европейско равнище. Нека ви обясня какво представлява това. Може да е един доста обемен документ. Виждате какво сме изготвили за вашата комисия във връзка с така наречената директива за трансграничните регистрация на компании, които работят в Европейския съюз. Направили сме 8 такива оценки за добавената стойност на европейско ниво. Те следват следния модел. Всеки път, когато има доклад по собствена инициатива в областта на законодателството, този инструмент е на разположение и като цяло може да се използва. Използваме и а, занимаваме се с трето нещо, така наречените доклади Cost of No Europe Report – там виждаме неща, които не са довършени, а е възможно да има потенциални предимства от приемането на нови законодателни инициативи на европейско ниво и на нови нормативни акта от страна на европейските институции. Шест такива сме изготвили за четири различни комисии. Също така публикуваме различни документи, свързани с допълнителната стойност – и а, цената, която плащаме, ако дадена инициатива не е на европейско ниво, така наречената Cost of Non-Europe. Разгледали сме 25 области на политиката след различни резолюции на парламента и предлагаме, че след, там казваме, че след 5 до 10 години, ако съответните политики бъдат приети и се изпълняват, може да се стигне до ползи за Европейския съюз, сравняващи се на 1 трилион евро на година. Третата област, в която ние работим, отново е в отговор на искане от страна на комисията. Става въпрос за изпълнението, т.е. последваща работа, а не предварителна. И това се намира надолу след законодателния процес, а не преди него. И тук вече услугите, които предоставяме, са два вида. Първо, предоставяме така наречените бележки а, за, с основна информация, background notes. Представям ви един такъв документ. В този случай, в годишната програма за дейността на комисията, се предвижда, че в ще се а, внесе определена значителна инициатива. В този случай ставаше въпрос за адаптацията на правилата за авторското и сродните му права и това позволява на комисията да разбере каква е, какво е положението в момента по отношение на оценката а, и изводите, направени от различни институции. Това може да бъде възоснова на информация и оценки на комисията, на съда, на национални парламенти, възоснова на внесени петиции. И това всичко е много полезно да се използва от комисията, когато трябва да разгледа законодателното предложение от страна на комисията. Започнахме тази работа последното лято и всъщност комисията по правите въпроси е един от на основните ползватели на този вид документи. Изготвихме този документ за, в областта на авторското и сродните му права. А ще ви представим един много по-подробен доклад по какъв начин в момента на практика работи законодателството, както вече споменах. Комисията по правни въпроси, е един от най-големите клиенти на нашата дирекция. До момента сме направили за вас три доклада за добавена стойност по три различни нормативни документа. Също така сме съставили два доклада, какви, какви биха били разходите за Европейски съюз, ако няма европейски инициативи. Става въпрос за два, два, два законодателни акта. И сега, както споменах, работим във връзка с директивата по авторските и сродните им права. Ако комисията иска да се върне назад и да разгледа предишни законодателни инициативи, които са били внесени от комисията по правни въпроси, разбира се, са подкрепени от пълно мнозинство в парламентарна зала, а, мога да ви кажа, че две или три такива инициативи се появиха, на които комисията не отговори положително. Например, става въпрос за пътно-транспортните происшествия и крайния срок да се стартира съдебно производство. И, а, например, в този случай аз знам, че отговора на комисията беше доста забавен. Всичко, което току-що ви обясних, е част от една по-обща картина. Става въпрос за все по-засилващото се а, акцентиране върху законодателната инициатива на Европейския съюз. Нямам предвид само основната работа на парламента, но трябва да гледаме и нагоре откъде идва предложението и надолу как всъщност предложението след като бъде прието ще се използва. И всичко това трябва да се превърне в един цикъл, за да може последващия анализ, как точно работи законодателството, да влезе в, като захранващи данни за начина по който биха могли да се обмислят различни законодателни инициативи, да се види къде точно биха могли да се набележат ползи. Виждаме, че има едно преместване в тази а, сфера през последните години. Това е от страна на Европейския парламент, но и от страна на комисията. С това тук може би искам да приключа. Има много последствия от това, от тези развития за Европейския парламент и за другите европейски институции, в случая с екзанте оценки на въздействието, предварителни оценки на въздействието. Един от важните въпроси, които трябва да се разгледат, е, че това не може всъщност по какъв начин трябва да се разглеждат такива оценки на въздействието в отворени сесии. Някои комисии работят в тази, в тази посока, други не са толкова ентусиазирани, но е интересно да се спомене, че с забавянето в новото законодателство, което наблюдаваме сега заради е, стартирането на новия петгодишен мандат на Европейския парламент, има работа, която може да се свържи в тази област. И после оценка на въздействието по отношение на измененията виждаме нарастваща тенденция тук. Това се оказва доста полезно при тристранните преговори, защото когато докладчиците в сянка са питани за основанието. Защо парламента предлага определено изменение? Понякога е много полезно да имаме един по-подробен обяснителен документ. Пример за това може да е комисията по въпросите свързани с околната среда. Там работим във връзка с измененията на директивата за рециклирането на кораби. Разглеждаме определени въздействия върху малките и средни предприятия по отношение на директивата за обществени поръчки и ни се струва, че измененията на докладчика при всички положения според нашата оценка засилват тежестта на предложението и неговата полезност. Също това помага да се засилва ролята на парламента спрямо изпълнителната власт, т.е. комисията, и помага диалозите по отношение на това как комисията използва правото си на инициатива. Ако видите новите планове за работа на новия председател на комисията господин Юнкер, имаме при покриване на това, което той задава като насоки и работата на комисията на парламента. И стигаме до последващата оценка, експост. Отново, вероятно, ще се получи вакуум по отношение на нови законодателни предложения за известно време, докато новата комисия започне напълно да функционира. И в този момент Европейския парламент може да засили своята работа. Имаме и административна помощ, защото ние развиваме своята възможност, своя капацитет за такива оценки в нашия директорет. Дирек, дирекция, извинявайте. През месец април имаше и промяна в административните правила, което означава, че сега една комисия няма ограничение по въпроса на колко uh, по отношение на това колко доклада за изпълнението биха могли е, да разгледат по време на своя мандат. Освен това сме се опитали да задълбочим аналитичните възможности на службата и на секретарията. Например, създадохме един чеклист, за клаузите за преглед на европейското законодателство разгледахме всеки един законодателен акт прият през последните години и всеки път, когато имаше процедура свързана с преглед или оценка, обикновено това е задължение, не във всички случаи, но обикновено е задължение на Европейската комисия. И това ще помогне на комисиите да решат как да работят от тук нататък през следващите 5 години. От мен е това, господин председател, мисля, че е достатъчно като въведение. Във всички случаи много ясно и прецизно. Благодаря ви безкрайно. Има ли други желащи да се изкажат? Е, искания за обяснение? Заповядайте, госпожо. Мадам Yeah. Госпожа Нибел. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодарим много сърдечно на господин Тистел и на неговите колеги. Струва ми се, че това, което създадохте като структури в е, парламента, за да подпомогнете нашата политическа работа, много съществено е действително уни... уникално постижение. И е, използвам случая, за да ви благодаря официално за тази работа. В рамките на една година, действително, е, изключително ефективно е, работихме с е, вашата генерална дирекция, така че успяхме да прекостру преструктурираме нещата и е, действително свързахме нещата. Оценка на въздействие, контрол върху изпълнението, е, европейска добавена стоеност, всичко това наистина успя да стане едно цяло с съответните връзки между отделните принципи. Много, много ви благодаря и се надявам, че и в бъдеще ще работим по същия начин, както и до сега. Два въпроса имам към вас. В момента е, вече е, сме в е, новия легислатурен период, нов състав на парламента. Много от колегите работят в други комисии през този легислатурен период. Ще могат ли да се възползват колегите и от другите комисии да се възползват от всички тези инструменти, които вие предоставихте на Юри? Мога само да ви окоръжа да го направите действително, защото става дума действително за ценна експертиза, която не бива да се губи. Така че ще могат ли да се възползват? И още нещо. Имаме нови комисии нов състав на комисията, нови комисари. Е, господин Тимерман ще отговаря за е, администрацията, за е, опростеното законодателство, за така наречената дерегулация и така нататък. Как всъщност смятате, че ще можем действително да постигнем една цел, която много пъти сме споменавали, а именно да създадем едно независимо звено в рамките на комисията, което ще може да осъществява много по-конкретна връзка с нас. Смятате ли, че при този заместник-председател на комисията това действително ще бъде възможно или по-скоро не? Благодаря ви. Ще бъде много важно, естествено, да ни давате възможност, е, както и до сега, за напред да осъществяваме нашите контролни функции и да работим по същия ефективен начин с вас, както и колегите при предишния легислатурен период. Следващия въпрос. Да, благодаря ви. Естествено, много важно е, че тази служба е създадена. Вие създадохте е, така, е, клаузите за преглед на законодателството, за контрол. Е, е, смятате ли, че е, парламентът, така да се каже по собствена инициатива, би трябвало да е, е, поема инициативата, за да е, се започне с една процедура за е, преглед на определен инструмент. Да, благодаря ви, господин председател. Ще отговоря на въпросите по реда, по който бяха зададени. Първият въпрос на госпожа Ниблер. Дали и всяка друга комисия ще може да се възползва от е, тази презентация, която направих тук пред вас и да е, може да ползва и целият този инструментариум, с който ви запознах. Е, да, в 8 комисии го направихме преди 3 или 4 години. Може би не пълния състав на съответните парламентарни комисии, но пред докладчиците, докладчиците в сянка, координаторите така че е, би било чудесно, естествено. Инициативата, за която говорите, е много добре и бихме могли да е, направим една такава презентация, пред колкото е възможно повече е, комисии, ако те проявяват интерес. Е, във връзка с е, по-скоро политическият втори въпрос, който зададе госпожа е, Ниблер, дали сега нещата ще се променят по отношение на. Е, звеното, което е, желаем да бъде създадено е, като независима служба. Да, за съжаление ораторът се е обърнал в страни и не се чува добре. Да, ние говорим за интелигентното законодателство, нали не точно за дерегулация или за опростяване на законодателната дейност, но при всички положения ще се опитаме да направим това, което според нас е необходимо и препоръчително. имаше страхове в началото, когато започнахме да лансираме тази идея, че е, е възможно по някакъв начин да се намесим в работата на комисията, че е, едва ли не ще започнем е, да се бъркаме твърде много в е, оценките за въздействието. Това в крайна сметка не е така. Аз твърдя, че всъщност ние желаем по-скоро да създадем една процедура и е, една структура, която е, да обхване всички е, генерални дирекции, да създаде основата за една хармонизирана оценка в рамките на комисията на това, че Европейския парламент би могъл да играе една по-активна роля в бъдеще, както в момента започваме с този период, естествено ще допринесе само за е, по-доброто качество. Надявам се, че парламентарната позиция ще е, получи добър прием, а именно, че на европейско равнище би трябвало да се създаде една независима служба. Е, комисията е, е този момент а, е, е, малко сдържана. Е, съветът по-скоро проявява липса на интерес. Но утре в Брюксел ще има конференция, на която ще се обсъждат и други въпроси, но и този много важен въпрос, свързан с оценката на въздействието съответните служби в комисията би трябвало да се възприемат много сериозно и същевременно това е свързано естествено и с качеството на оценките на въздействие, които се изготвят от комисията. Те би трябвало да бъдат в пълно съответствие с нашите принципи и с критериите за качество. Ние се е, нуждаем от е, едно такова преструктуриране, според мен, е, и е, в е, момента ние се занимаваме с въпроса и е, гледаме критично на оценките на въздействията, които са изготвени до този момент от комисията. Така че позицията ни по този въпрос, имам предвид нашата служба, ще бъде по-скоро критична. През Последните а, пет години е, изготвихме един такъв документ, който всъщност повтаряше по структура и по концепция и документа, който издадохме за периода 2004-2009. Е, в центъра на вниманието всъщност стои въпросът какъв е резултата, какви е, са е, качествените характеристики, по какъв начин може да се е, повлияе в положителен смисъл на проектите за правни актове, които комисията предоставя, така че действително да можем да постигнем едно по-добро интелигентно законодателство. Да, благодаря много, господин Ще ви е, помоля е, естествено да е, поговорите и да се свържете и с е, докладчицата в Сянка, има е, една е, служба, която всъщност е, обслужва именно е, членовете на парламента е, в случаите, в които те са докладчици, докладчици в Сянка в още по-голяма степен. Така че е, там именно се разглеждат въпросите, свързани с оценката на въздействието. Ние ще се опитаме е, естествено да е, запознаем всички е, с работата е, на тази служба. Но при всички положения докладчици, докладчици в сянка координатори ще получат възможност да се запознаят с тази презентация. Благодаря. Благодаря на вас и на вашия екип. ние, е, струва ми се, че говоря от името на всички, е, много високо ценим сътрудничеството с вас и информацията, която получаваме от вас. А сега, скъпи колеги, преминаваме към точка 6. Е, става дума за доклада на колегата Фос. Колега, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще трябва да се произнесем по е, правното основание е, във връзка с е, присъединяването ни към Конвенцията по международна търговия с застрашени видове от дивата, фло... дивата фауна и флора, Конвенцията СИТЕС. Ние поискахме и становище на правната служба и точно по тази причина е, поискахме това становище, тъй като е, е, имаме три възможности. Член 92, член 207 и член 218 от договора за функциониране на Европейския съюз, като единия се отнася до околната среда, другия до международната търговия и трябва да имаме предвид, че целта на тази конвенция е по-добра защита на всички видове в рамките на международната търговия. Ако Европейския съюз се присъедини към конвенцията, тогава ще трябва всъщност да приемем като правно основание и трите члена, за които вече споменах както по същество, така и по отношение на процедурите. Аз замествам господин Фокс, но това е неговото мнение и с негово съгласие ви предоставям тази информация. И още нещо. Мога да ви кажа, ние помолихме, както споменах и в началото правната служба, да потвърди нашата оценка по отношение на правното основание и тя действително бе потвърдена от правната служба. Благодаря ви за това, че е, поехте да заместите колегата Фокс е, в момента. Е, той не, не е в състояние да присъства. Няма очевидно възражения. Да гласуваме. Кой е за? Кипло. Благодаря. Много моля да останете така, за да преброим съвсем точно гласовете за. Кой е против? Благодаря ви. Въздържали се? Няма. Въздържали се? И така, а, а, предложението а, се прие. Преминаваме към следващата точка. За доклада на господин Свобода във връзка с споразумението на относно избор на съд, можете до 24 октомври 12 часа да внасяте предложения за изменения. И така, това бе към точка 7. А сега преминаваме към а, точка 8, протокола към а, Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижно оборудване по специфични въпроси за железопътния подвижен състав. Кратката форма е протокол за подвижен състав на ЖП състав. А, госпожа Хаутала е докладчик. Да, е, парламентът би трябвало да одобри е, е, решение на съвета за присъединяване към този протокол във връзка с подвижния състав. Това е протокол към Конвенцията за международните гранци по отношение на подвижното оборудване по специфични въпроси за ЖП. Подвижен състав Съветът вече е подписал протокола на, през декември 2009 година и е, комисията публикува е, всъщност това решение за е, присъединяване към протокола едва през юни 2013 година, така че можем да кажем, че има едно немалко малко е, забавяне, в този случай меко казано, е, което се отразява неблагоприятно на е, подвижното оборудване на европейските железници и политиката в тази област. Хубаво би било да вземем бързо решение, защото по този начин ще се насърчат е, е, инвестициите е, в сектора, ще се повиши конкурентоспособността на железопътния сектор. Някои от членовете на протокола се отнасят до въпроси, които вече са регламентирани в европейското законодателство. Така че е, там, където ние имаме адекватни мерки, е, е, така да се каже, имаме възможност да се присъединим към и да прилагаме текстовете от протокола и от конвенцията или от съответното европейско законодателство, тъй като те са сравними. Благодаря ви. Имате думата. Аз съм докладчик в сянка на а, групата на социалисти и демократи. Това е една много смислена а, мярка, която ще а, насърчи инвестициите, най-вече а, по отношение на железопътния транспорт. А, също времено така ще се защитат и по-надежно кредиторите в този сектор. Е, можем само да подкрепим казаното от докладчика. Е, Madame Otala, е, pourriez-vous nous préciser si, quel est le, quels sont les délais pour... Госпожо Халтала, Бихте ли ни съобщили сроковете за внасяне на изменения? Аз не знае дали всъщност си струва да удължаваме нещата, ако всички сме съгласни по тези въпроси. Може би ще съобщим писменно срока. Има ли други забележки? 24 октомври е всъщност е, срока. И така, много ви моля до 24 октомври да внесете е, в е, писмен вид измененията, ако имате предложения за изменения. И така, сега стигаме до следващата тема, е, докладчик е госпожа Люгрип, но аз не я виждам в залата, като че тя още не е тук е, и сега стигаме до точка е, десета субсидиарност. Благодаря. Става дума за директива, която е свързана, т.е. става дума за искане, което е свързано с изменение на директиви 6 на брой за отпадъците, за пакетирането и отпадъците от опаковки, за депонирането на отпадъци, за превозни средства в края на жизнения им цикъл, батерии, акумулатори. Има становище на Бундесрата на Австрия, което гласи, че въпросът за отпадъците е с регионално измерение, поради което трябва да бъде решаван от държавите членки. Е, замолени сме да се намесим за прилагане на принципа на субсидиарността. Мисля, че в отговор на Австрия може да се каже, че тази директива, е, е за която става дума конкретно, е, кодифицира шесте директиви, които цитирах току-що всяка страна и всяк, всеки регион извършват това, което е необходимо във връзка с отпадъците, но така или иначе директивите са съществували преди, нови норми не се въвеждат. Смятам, че няма нужда да се намесваме. Трябва да оставим комисията Енви просто да си работи по директивата, която се явява своден текст. Благодаря. Има ли питания и желание за изказване, драги колеги? Не, не виждам. Бързо напредваме. Нека изчерпим дневния ред, преди той да е изчерпил нас. Госпожа Легрип все още ли не е пристигнала? В такъв случай точка 11. Може би не е лошо за няколко минути да спрем заседанието и да изчакаме идването на госпожа Легрип. Сега е 16.20. Предлагам ви е, в същия състав да се съберем отново в 16.30. Може би да чуем изложението на правната служба, ми казва господин Лебре. А, е, така ще опозотворим времето. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Ma presentación la... Eh, Изложението ми засяга е, решението на съда от 24 юни по делото Аталанта. Ако позволите, ще продължа на английски, тъй като на времето парламентът избра като език на производството английския. Става дума за демократичния контрол върху външната политика на Съюза. Делото е свързано с тълкуването на последните клаузи в тази връзка, успоредно с правомощията на парламента да отхвърли или да приеме а, международни споразумения на основание договора за функционирането на Европейския съюз. Както знаете, парламента трябва на всички етапи от производствата да бъде адекватно осведомяван за това, което става по време на преговорите на основание член 218, алинея 6 от договора. Парламентът в делото се стреми към анулиране на Извинете, прекъсвам ви, господин ораторе. Това, което се вижда на екрана, няма нищо общо с вашето изложение. Пояснявам това, за да не се объркват слушателите. Е, парламентът иска обесилване на решението на е, съвета за сключване на е, договор с Република Маврици за предаване на лица за подозрени като пирати и за условията, при които да се извършва предаването на тези заподозрени лица. Парламентът обосновава иска си с две правни основания – Липса на информация от съвета е едното от тях. Всъщност парламентът смята, че е на лице явно е, нарушение на договора. По първото правно основание трябва да се посочва, че съветът е сключил е, споразумението на единственото материално правно основание, годно в случая член 37 от договора за Европейския съюз. Това е текстът за външната политика, но без да се допита до Европейския парламент и без да поиска неговото съгласие. Парламентът обаче смята, че това споразумение не е от изключителен обхват на общата външна политика, а е свързано и с развитието и сътрудничеството в областта на развитието, както и с сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи. Затова в решението си, като тълкува член 218 алинея 6, съдът намира, че не е, е възможно еднозначно тълкуване на тази разпоредба. И заключението, че думата изключително в тази норма не може да се тълкува буквално. А по-скоро е необходимо да се е, смята, според е, съда, какъв е, каква е целта и какъв е контекстът е, на съответното споразумение. Според нас не е, е анализирано съдържанието на споразумението, но е, съдът тълкува думата изключително като преимуществено или принципно. И за това нашето нашия първи правен довод бе отхвърлен. Във е, втория си довод Парламентът твърдеше, че съветът е нарушил член 210 на договора, защото на никото един етап съветът не е уведомил парламента за състоянието на преговорите, а информацията е поступила в парламента едва 3 месеца след като споразумението е било не само сключено, а и обнародвано. Трябва да се подчертае, че обратно на доводите на съда и стъпилите по делото държавите членки, че съдът няма е, правомощия да следи спазването на член 218 алинея 10, Съдът смята, че член 218 алинея 10 подлежи на съдебен е, контрол, включително когато става дума за споразумение в областта на общата външна политика. Така че тази разпоредба на договора въжи и за общата външна политика, но до някъде изненадващо генералният адвокат Бот прави и извода, че въпреки ясната редакция на договора, съветът не е длъжен да уведомява парламента за хода на преговорите, и така правомощията на парламента не са нарушени. Нито пък съветът е длъжен да иска съгласие на парламента за споразумението. Според генералния адвокат, за да се смята, че е на лице нарушение на член 210, не са на лице необходимите предпоставки. Съдът обаче не се придържа към заключението на генералния адвокат в неговата цялост. Всъщност, втория правен довод на парламента бе намерен за основателен от съда. Поради тази причина решението на съвета за сключване на въпросното споразумение бе отменено. По отношение допустимостта на втория правен довод, съдът заявява, че редът по член 218 е общо приложим и следователно по принцип се прилага към всички международни споразумения, договарени и изключвани от Европейския съюз във всяка сфера на неговата дейност, включително външната политика, която за разлика от други области не подлежи на специален ред, поради което съдът е в правото си да упражнява контрол. Той ясно заявява, че доколкото съветът не е уведомил парламента, съобразно разпоредбата на член 218 алинея 10, на лице е нарушение на тази разпоредба. Според съда, процесуалната норма в тази е, разпоредба е съществено процесуално изискване. Това е много важно. По смисъла на втората алинея на член 263 от договора. И неговото нарушаване води до нищожност на акта, чието анулиране се иска. Според съда, нарушението на тези норми от договора накърнява упражняването на правомощията на парламента досежно общата външна политика и за това представлява нарушение на съществено процесуално изискване. Според това съдебно решение Парламента трябва да бъде уведомяван незабавно и изцяло, цялостно за а, всяко начало на преговори, а, досежно някакво споразумение, да бъде уведомяван за преговорните указания и е, за решението на съвета, включително евентуалното му прилагане, както и за предложенията да се спре или да се суспендира изпълнението на едно споразумение. На практика парламента трябва да бъде уведомяван за всичко. И то по отношение на всички е, споразумения, е, по които водят преговори комисията, нейни представители или съветът, защото сме изправени пред съществено процесуално изискване. Ако това изискване не е изпълнено, актът на съвета е нищожен. Това е доразвито в рамковото споразумение от 2010 година между комисията и парламента. Комисията с това споразумение е поела задължение е, да представя на парламента проекта на, до, на преговорни указания и да уведомява парламента непрекъснато за това, което прави. И съответно трябва да бъде приложено а, е, рамковото споразумение – за международните споразумения. Най-сетне, на 12 март 2014 година тази година парламентът и съветът са сключили междуинституционна спогодба за изпращането в парламента и разглеждането от негова страна на класифицирана информация в притежание на съвета по въпроси различни е, от тези на общата външна политика и политика на сигурността трябва да кажа, че е, споразумението между Съюза и е, Танзания за е, предаването на заподозрени лица в пиратство беше внесено в съда, успорено пред съда през май месец 2014 година. Там сме успорвали с два правни довода. Първо, правото на своевременна и незабавна информация и второ, правното основание, оспорваме. Това дело още е висящо. Информацията ми бе кратка, оставам на ваше разположение. И по възможност ще отговоря на зададените въпроси. Председателят благодаря за изложението, драги колеги. Искате ли да се изкажете по тази тема? Мисля, че вашите разяснения, поне можем да повярваме, са достатъчно пълни. Не, госпожа Халтала, която така или иначе взема отношение към всичко. Извинявам се, че съм толкова приказлива днес, но мисля, че това разяснение беше извънредно ценно. Искам да отправя запитване към правната служба. Съвсем очевидно правната служба в някакъв момент може да направи заключения, е, които да са валидни за дейността на правната комисия с оглед на правото на парламента да бъде своевременно и пълноценно уведомяван за развитието, хода и развитието на е, международни преговори. Е, може ли да очакваме такива заключения? И второ, Рамковото споразумение от 2010 година трябва ли да го преразгледаме? Трябва ли да преразгледаме между институционната спогодба от 2014 година? Вие цитирахте и двете. В светлината на решението имам предвид. Заповядайте. Okay, for... Да, благодаря. По втория въпрос бих казал, че разбира се всичко зависи от политическата воля. Като спонтанен отговор бих казал да, защото, особено между институционното споразумение с съвета, защото светлината на решението е ясно, че нещо трябва да бъде направено, включително по отношение на спогодбите, които се сключват в областта на общата външна политика и политика на сигурност. По първия въпрос, трябва да подчертая, че до сега съветът не е предприемал никакви мерки за прилагане на решението на съда. Така че все още чакаме инициатива от съвета да направи нещо, да вземе някакво решение, защото Решението на съвета за подписване и изключване на споразумение между Република Маврици и Съюза е обесилено от съда. Но е, правните последици е, на решението все още стоят. Това е поискано от страните по делото. Е, до приемането на ново решение, за да не се получи правен вакуум. Това, което ще е извънредно важно в момента, е съветът да предприеме инициатива да замени решението си. То е обявено за нещожно, но, но действа. И също така е, от парламента се очаква е, бъдещите споразумения, по които се водят преговори, да ги съобрази с това изискване на съда. Благодаря. Доволна ли сте от отговора, госпожо Халтала? Благодаря. Тази точка е изчерпана. Можем сега да се върнем малко назад, тъй като колегата госпожа Легрип, която е отговор... отговорна за точка 9, дойде от работата си в друга комисия, за да се присъедини към нашата работа. Искат ли някой да постави въпрос, защо вдигате ръка, предполагам, че давате указателен е, сигнал на някого. Добре, следващата точка. Госпожа Констанс Легрип. Защита на неразкрито ноу-хау и търговска информация, сиреч търговски тайни. Е, срещу незаконно придобиване, използване и разкриване. Госпожо Легрип. Не. Госпожо Легрип, продължаваме с вашата точка. Заповядайте. Euh, Благодаря, господин председател. Бих желала най-напред да поднеса извиненията си на всички членове на правната комисия за малкото закъснение, с което се присъединих към вас, но понякога програмите ни в различни комисии се препокриват. И така. Току-що е, имаха възможност е, да изслушам е, изложението на Европейската комисия по една директива, която ни е, занимава, но сега бих желала да реагирам и по този начин да направя някои бележки по този текст. Днес, на 13 октомври, понеделник, започваме работа по този извънредно важен нормативен акт – Комисията вече е имала възможност да изложи становището си. В е, миналия мандат е, нашата колега Мариела Гало, която вече не е в парламента, е била докладчик и е работила по това досие. Тя вече не е в Европейския парламент, но бих желала така с приятелско чувство да кажа сваля ми шапка за това, което е направила. Този текст е изключително важен. И е съвсем очевидно, че има явна нужда от законодателни действия на европейско ниво. Необходим е нормативен акт на европейско равнище, за да има сигурност, спокойствие. Често е, сме, чувахме през последната избирателна кампания, че много се безпокоят е, нашите граждани, различни стопански субекти е, от това, че прекалено много законодателстваме или си излизаме извън компетентността, когато приемаме актове. Но това не е така с е, защитата на производствения опит. Много голяма е необходимостта от общностно законодателство. Такова е мнението на всички, до които сме се допитали. Всъщност, за да се опитаме да допринесем е, за развитието на европейския континент и да възстановим неговата економика, не можем да си позволим е, да съществуват пречки пред новаторството вътре във вътрешния пазар. Е, търговските тайни, съобразно дефиницията, са реалност и предприятията, които имат е, свои търговски тайни, с всичките необходими за това понятие кавички, всъщност имат търговско и всяческо предимство. Това е форма на интелектуален капитал. Те имат предимство пред своите конкуренти. Абсолютно необходимо е да защитим този капитал, да гарантираме правната сигурност срещу всякакви нелоялни опити за посегателство, срещу всякакви нелоялни опити за присвояване на чужди тайни. като предвидим и съответните санкции за незаконното ползване на търговски тайни. Липсата на общо европейска нормативна уредба за защита на производствения опит на търговските тайни в кавички и има възпиращ ефект върху инвестициите и върху новаторството. Липсата на защита или на достатъчно гаранции за защитата на търговските тайни в някои държави членки е източник на правна несигурност за предприятията, за инвеститорите и води до фрагментираност, защото в някои държави членки има уредба, в други няма, което означава, че във вътрешния пазар автоматично се ограничават възможностите за презгранична дейност. Проектът на директива, изготвен от комисията преди няколко месеца, е проект насочен към сближаване, към хармонизиране. Е, това е един интересен инструментариум за постигане на минимална правна защита, минимална правна сигурност. Това са добри текстове, които съставляват една качествена изходна позиция, изходна платформа за нашата работа. Благодаря на Европейската комисия и на представителите на Генерална дирекция Маркт, както и на сътрудниците на комисаря Мишел Барние, които са участвали в тази така качествена подготвителна работа. Смятам, че този законодателен акт ще има особено положително отражение върху малките и средните ни предприятия. Това е много важно за всички стопански субекти в Европа, защото е, особено за най-малките е, предприятия търговските тайни са въпрос на оцеляване. И запазването на производствения опит е кондицио sine qua non за тяхната рентабилност и конкурентоспособност, за защита на инвестициите, които са направени в тях. Ще е, работим за защита на търговските тайни, като защита успоредна на тази, която предлагат патентите. И това ще позволи да се съхрани поверителната информация от предприятията, вместо да тръгват по дългия път на търсене на патенти. Е, на снабдяване с патенти. Защото е, това е несъмнена защита патентът, но за малките и средните предприятия процесът на получаване на патент е твърде дълъг, може да се окаже и много скъп, поради което възпира. Има много, много субекти, както сред малките и средните, така и сред големите предприятия, които очакват този текст. Той буди жив интерес, както и много въпроси някои от които особено деликатни. Този проект на директива съчетава различни проблеми, актуални и деликатни, както казах, които са свързани с много големи предизвикателства за конкурентоспособността, за управлението на информацията. Знаете, че сме в 21 век, господин председател. Вие споменахте цифровата економика, но не само в нея е важно да защитавате търговската тайна. Нашата пазарна економика, нашата конкурентна економика в 21 век изисква управление на информацията и управление на нейната защита. Това е краягълен камък. Защитата на информацията, правната сигурност която се предлага за защита на информацията, трябва да бъдат балансирани с някои други интереси и принципи. И това са разискванията, на които даваме начало днес. Без да подценяваме чувствителните, деликатните въпроси, а именно пак казвам, най-различни типове интереси. Например, свобода на изразяване, свобода на предприемачество, право на сигурност, състезателни права. Всички тези принципи намират място на тази плоскост, между тях има известно напрежение и е лесно да се изгуби чувството за равновесие, така че на нас се пада да не изпускаме от поглед това равновесие. Ако внасяме изменение в проекта на директивата, то да е само с цел подобряване и по-пълно постигане на равновесие. И това е равновесие между различни цели, различни интереси. Целта на текста е защита и гаранция на производствения опит, който притежават предприятията срещу нелоялно и антиконкурентно посегателство. Ние не бихме желали да навлизаме в договорните отношения между правните субекти и да регулираме тях, нито пък да настъпваме в област, където Компетентни са държавите членки. Тук също трябва да бъде проведено равновесие между въпросите, които са явно от компетентността на Съюза и онези, които не са от негова компетентност, като създадем една обща нормативна уредба в този дух на равновесие. Сега няколко уточнения преди да чуем колегите, които със сигурност ще вземат отношение към темата. Едно малко отклонение по-скоро – Най-често наричаме тази директива помежду си е, директива за е, търговските тайни. Обаче това не е официалното и заглавие. И с това е свързан един от въпросите, които се поставят е, пред нас. Понятието тайна буди особени интереси, буди емоции, които могат да се окажат специфични. Смятам, че трябва да се придържаме към първоначалната цел на текста и да знаем точно какво се има предвид под така наречените търговски тайни. Определението, което ни предлага член първи, е почерпено от споразумението ТРИПС, споразумението на Световната търговска организация за свързаните с интелектуалната собственост аспекти на търговията. Мисля обаче, че е, е, понятието може да бъде доизяснено, евентуално чрез точка в преамбюла, като се допълни търговската стойност. Мисля, че това трябва да бъде уточнено. По същия начин, И това е целта на член 3 и 4. Кои са точно търговските тайни, които трябва да бъдат защитени и в кои хипотези? Член е, 3 и 4 визират е, законното и незаконното придобиване на търговска тайна. Аз тук е, нямам кой знае какви проблеми с това разграничение, но тук също може да се поработи за въвеждане на по-голяма точност в текста и е, да се постигне е, по-изразено равновесие, по-нюансирано равновесие. Защитата на търговските тайни е нещо важно, но една търговска тайна не винаги е, има цел да остане за винаги тайна – затова тук трябва да имаме предвид, че някой път настъпват промени в обстоятелствата, които изискват съответно и да се реагира на плоскостта на търговските тайни. Доста пространна бях, очаквам с удоволствие работата си с колегите, с са докладчиците излъчени от различните групи. Може би няколко думи за графика, господин председателю. Да, аз щях да ви попитам. Да, сега обменяме становища за първи път. Второто е, заседание, на което ще обсъждаме текста, ще бъде някъде около 10-11 ноември. Бихме желали да се движим бързо, без да губим време, но трябва да имаме е, предвид, че има много голям брой е, заинтересовани лица, които биха желали да бъде чуто мнението им от страна на докладчика, на съдокладчиците на комисията. Би трябвало да изслушаме всички, които имат какво да кажат. Мнозина вече са споделили вижданията си, но има още много от различни политически групи, има и членове на нашата комисия, които проявяват голям интерес. Затова на мен ми се струва, че проектът на становище трябва да бъде планиран за януари. Разбира се, като се калкулира достатъчно време, за да работят върху текста преводачите – Може би аз ще го изготвя на майчиния си език до към коледа и се надявам около 19-20 януари да внеса проекта, като има евентуално срок за внасене на изменение до началото на февруари. Графикът е така сгъстен, но не е прекалено сгъстен – като предполагам, че е, ще имаме гласуване, може би 23-24 февруари. Не, то, т.е. да извършим окончателното обсъждане на измененията на 23-24 февруари и да гласуваме през март. Аз така виждам етапите, така бих помолила за тях вече. Имаме позиция на съвета. Те работиха много бързо. Е, сред държавите членки има доста високо ниво на консенсус, е, което показва колко голям е интересът и мисля, че ние би трябвало също да се стремим към диалог с максимален консенсус. Председателят, благодаря за това, че изложихте е, извънредно важните и най-различни аспекти така пунктуално. Тази директива, ако мога така да се изразя, се влачи вече няколко години и аз се надявам, че ще постигнем необходимото съгласуване. Предлагам следния метод. Най-напред да чуем комисията, какво има тя да ни каже, след което ще дадем думата на колегите. Господин Бержева иска думата. Бихте ли уточнили какво точно правите в момента? Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Легрип. Аз съм ръководител на отдел, който се занимава с борбата с нарушенията на интелектуалната е, собственост е, в Генерална дирекция вътрешен председател. Доколкото разбирам, господин председател, и от това, което знам, мога да направя преценка, че този отдел ще съществува вечно. И е, може би е, ще продължим да съществуваме и в новата генерална дирекция вътрешен пазар и предприятия. Не зная още какво ще бъде названието на новия отдел, но мисля, че ще продължим да съществуваме. Благодаря. Аз сега ще се изкажа на английски, след което ще съм готов да изслушам въпроси. As, uh, Както госпожа Люгрип вече обясни, търговските тайни са от изключително значение за економическото представяне. Те имат ключова роля и за големите, и за малките и средни предприятия. Малко по-късно ще говоря повече за малки и средни предприятия. Бизнесът използва тази информация и поверителността като му като инструмент за управление на бизнеса. Те разчитат на това за запазване на своята конкурентоспособност и е явно от предварителните проучвания, че те а, оценява търговските тайни дори повече от патентите. Госпожа Леогри понякога каза, че може да се избере между търговска тайна или патент, но тези две идеи обикновено се допълват и наистина всеки един патент или всяко право за интелектуална собственост също всъщност започва своя живот като търговска тайна. Преди да го патентовате, това а, трябва да бъде държано в търговска тайна. Е това нещо, което често се забравя, когато се обсъжда тази тема. Ключово е, че а, търговска тайна са от изключително значение при обмен на знания при привилегированите партньори в бизнеса и разбира се гранично в единния вътрешен пазар. От тази гледна точка те имат и голямо значение за развитието и научната дейност на Европейския съюз. Съвместните научни а, проучвания през граница са нещо, което все повече и повече се разпознава като важно за бизнес средата и е от изключително значение да подобрим нивото на бизнес, научната развойна дейност и сътрудничество в Европейския съюз. За съжаление, все повече и повече виждаме, че има злоупотреба с търговски тайни. Преди това предложение направихме две проучвания. Първо, проучване на сектора – Направихме представителна извадка от всякакви сектори на економиката и компании с различни размери и всичките твърдят, че при тях е имало злоупотреба с търговска тайна. През последните 10 години виждате, че това нараства като тенденция. Виждате и международния доклад на Крол и се вижда, че от 2012 година на насам до 2013 година. През 2012 година 18% компаниите докладват за такова действие а 2013 година вече се стига до 25% или една на всеки 4 компании. Така че виждаме как нарастват нещата. Сега, що се отнася до вътрешния пазар? Мисля, че вече, както и госпожа Люгрип отбеляза, имаме споразумението ТРИПС, споразумението, което е за търговските аспекти на интелектуалната собственост и позволява защитата на интелектуална собственост, но ако видите долу, отляво на слайда на екрана, има много, ме, много различно ниво на защита в държавите членки. Нещата са разпокъсани, работи се на парче. Винаги има някаква защита в тази област, но липсват връзките помежду им. И е много важно да се знае, че някои държави членки нямат конкретно законодателство в тази област. Това не означава, че те не защитават този вид информация, защото тук нещата се основават на гражданското право и юриспруденцията на съответната държава членка. Важно е да се знае, че в някои случаи нещата са ограничени само до защита от конкуренцията, не срещу трети лица, което е също е важно, а също така и не а, всички правни средства за защита са на, нали, на лице във всички страни. Освен това, по време на съдебен процес не във всяка държава членка може да се запази поверителността на търговската тайна. Проблема, така както ние го виждаме, е следния. Вътрешния пазар де-факто страда от това накъсване и от тази непрозрачност. Не, че държавите членки нямат закони, които да защитават търговската тайна и ноу-хауто, но когато има партньор от различни части на Съюза, е трудно да се разбере какви са правните предпазни клаузи, които са в сила за вашите споразумения и също така по време на проучването, което направихме сред бизнеса, 40% от компаниите, с които се свързахме, казаха, че не биха споделили такава информация през граница, т.е. те не търсят друг партньор от друга страна във вътрешния пазар. Повече от 50% от компаниите казаха, че това очевидно пречи на техните действия по отношение на научно-развойна дейност в, а, през граница. Тази информация ще ви бъде предоставена, така че сега ще я подмина. Какво се опитваме да постигнем? Очевидната ни цел е да подобрим ефективността на правната защита срещу злоупотреби с търговските тайни в, на вътрешния пазар. И, както казах, това трябва да подобри условията за научна развойна дейност, за нововъведения вътре в Европейския съюз. Освен това, Ние се опитваме да защитим конкурентоспособността на всички европейски предприятия. От тази гледна точка е важно да се разбере, че поверителната информация е в центъра на всяко едно бизнес начинание, независимо дали става въпрос за малко предприятие, за току-що стартирала компания или за голяма международна компания. Не предлагаме никакви санкции по отношение на наказателното право. Това, което съществува на национално ниво, обаче, според нас е недостатъчно. Споразумението ТРИП съществува вече от 20 години. Ако си спомняте графиката, която ви показах, стана ясно, че определено има фрагментация сред държавите членки. Нашето предложение е да има хармонизация в областта на гражданската защита в съответствие с договора и член 144. Както каза госпожа Лю Грип, имаме определение за търговската тайна и това е валидно и за всички останали директиви, които съответстват на разпоредбите на ТРИПС – определението за търговска тайна е доста широко и затова не е толкова важно да го разглеждаме него, е по-скоро да разгледаме това, което е незаконно по отношение на търговските тайни. Може да видите това в червеното квадратче на екрана. Няма да го прочета цялото, но искам да насоча вниманието ви към параграфи трети и четвърти по отношение на незаконното придобиване, незаконно оповестяване от трета страна или от страна на такава страна, която би трябвало да знае, че информацията е поверителна. Това е важно, защото в много държави членки в момента такава защита не съществува и също така за нарушаващите продукти могат да се предприемат мерки. Става въпрос примерно за внос и така нататък. Сега стигам до нещо, което подчерта госпожа Лео Гриб и което ние искаме да направим в контекста на това предложение. Член четвърти. Той е първият пример за баланса, който целим да постигнем с текста. Тук съвсем ясно обясняваме какво е законосъобразно поведение, т.е говорим за това, че не става въпрос за право на изключителна собственост, ако има независимо откритие на абсолютно същата информация и а, нещо друго, което е от изключително значение, обратния инженеринг. Това е нещо, което е напълно законно като поведение в областта на търговските тайни и това трябва да бъде ясно. В а, член 4.2 сме вписали изключенията за други ключови права, например свободата на изразяване. Също така искаме да сме сигурни, че в случай, в, кога, в който имаме изнасяне на вътрешна информация с цел обществено благо, така наречения whistleblowing, това няма да бъде проблем. Тоест, не искам нашето предложение да пречи на това, което вече е възможно. По отношение на правните средства за защита, които се предлагат, те са, бих казал, относително стандартни. Преустановяване или мярка на съвета, също така мерки по отношение на продуктите, които нарушават търговската тайна, корективни мерки, временни мерки. И отново всичко това има за цел да гарантира, че се спазва принципа на пропорционалност. Отново се опитваме да осигурим баланса, който търсим в тази област. Иска защити и накрая публикуване на решенията. Още едни клаузи за безопасност, които са важни. И по-рано го споменах. Това е от изключително значение и ще стане много ясно след нашите консулта... и стана много ясно след нашите консултации с а, малки и средни предприятия най-вече. Винаги, когато имаме съдебно производство, трябва да има справедлив съдебен процес. Страните трябва да имат достъп до информация, но това трябва да бъде ограничено а, по един на много ясен начин до ключовите участници в делото защото, например, често търговските тайни не са познати на всички в компанията и това, което се опитваме да направим, е да създадем предпазни процесуални клаузи, с които може да се опази търговска тайна по време на съдебното производство с цел честен процес. Това е нещо, което беше поискано от респондентите в нашето проучване. Също така имаме ограничение на предписателния период заложили сме не по-дълго от две години, след като изправната страна разбере, че има злопотреба, тя може да предприеме действия. Идеята тук е да имаме баланс отново, защото смятаме, че ако до две години след като страната знае, че тази информация е била обект на злоупотреба, то тази страна не смята, че информацията е била достатъчно важна за тях. И а, това не би попречило на съответната страна а, да развива своите нововведения. От гледна точка на допълнителните процедури имаме такива като мониторинг – това се залага в директивата. Разписали сме доста подробна програма, с която гарантираме, че ще проследим въздействието от гледна точка на по-доброто регулиране. И а, имам само още два слайда. Извинявам се, господин председател, опитвам се максимално бързо да мина през тях. Тук може да видите преглед на ползите, които ние виждаме. Към този момент бих искал да насоча вашето внимание за, към важните момента от нашия текст. 77% от бизнес операторите искат да има по-добра защита от злоупотреби с търговски тайни. 54 искат възможност за съдебни производства в други страни, а другите цифри, може да видите, това, което търсят, те е възпиращ ефект. 60% Смятате, това ще позволи по-добри възможности за сътрудничество в проекти, свързани с иновациите и научно-развойната дейност. 87% смята, че това ще улесни процеса на лицензиране и издаване на патенти. И ще приключа с един слайд, който надявам се ще посрещна вашето одобрение. Това са резултатите от общественото допитване и тук ще насоча вниманието към два въпроса. Първо, ако разгледаме малките и средни предприятия, 73% от малките и средни предприятия, които отговориха, казаха, че трябва да се излезе с регулаторен акт. Това е доста висок процент. Обикновено малките и средни предприятия много се притесняват по отношение на прекаленото законодателство, прекалено а, много съществуващи регулаторни а, аргум... а, извинете, инструменти и а, тук съм съгласна с госпожа Люгрип, че това, този законодателен акт е от изключително значение за малките и средни предприятия. Искам да ви насоча вниманието и към следното, че само 19% от гражданите, които са били обект на нашите, нашето допитване, са, а, са искали същата такава по-добра защита. Знам, че парламента ще се нуждае от време, е, за да обсъди всичко това, но искам да ви насоча вниманието към тази е, цифра. И 69% от всички бизнес оператори са за създаване на законодателство в а, е, тази област и само 17% са против. Това беше от мен. Благодаря. Благодаря. Информацията, която ни, вие ни предоставихте, беше изключително интересна. И сега два въпроса. Какво би спряло комисията да имаме хармонизация под формата, да имаме регламента, не хармонизация? И второ, Ще помолим колегите да вземат думата по време на дебата. Ще трябва да се съобразявате с мен. Не знаете, че аз не винаги председателствам тази комисия. Всъщност съм координатор и бих искал да се взема думата като координатор. И също така, ако сте съгласни, ще спра до тук това, което бихме искали поне част от нас, включително госпожа Люгрип. Грип и аз искам да я подкрепя, е следното да организираме едно широко изслушване. Разбира се, темата е много сложна. Виждаме, че има желание за такъв факт. Виждаме, че има и големи очаквания от страна на комисията, така че по отношение на европейско законодателство, имате ли правилното правно основание? Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално ясен. Ние в момента хармонизираме гражданските съдопроизводства. В този смисъл смятаме и това вече се прави, що се отнася до изключителните права. Имаме а, директива, с която сме въвели хармонизация. Смятаме, че регламент би бил прекомерен, защото съдиите имат необходимост адхок да извършват преценка с оглед на това, което виждат като обстоятелства по делото. Ако ми позволите да се изразя така, с регламент бихме отишли твърде далеч, защото не бих казал, че има опасност от грешка от страна на законодателя, но по-скоро ще ограничим извънредно много възможностите на съдиите. Председателят, благодаря. Първият желаж да се изкаже е госпожа Регна. <laughs> Uh, благодаря ви. Благодаря за презентацията. Благодаря не само на комисията, благодаря и на госпожа Люгрип, която очевидно със своята презентация ще ни помогне да напреднем. Благодаря и за доброто сътрудничество с докладчиците в сянка на другите групи. Да, действително, ние сме в 21 век, в който се нуждаем от надежна защита на бизнеса, на търговската информация, на единния пазар. Като погледнем какво е положението в държавите членки, в повечето случаи забелязваме, че става дума за е, една правна несигурност в, е, е, в контекста на Европейския съюз, тъй като има доста големи различия в законодателството на държавите членки в тази област и точно това се опитваме да направим и да преодолеем чрез предложението на комисията. Когато работехме по регламентирането на патентите, ние говорихме за необходимостта изобщо да обхванем всички аспекти в, по отношение на правата върху интелектуалната собствен, ние не говорим вече за е, определено ниво на защита на е, правата върху интелектуалната собственост. Не, говорим за нещо друго в този случай, обаче за това, че е, някой би могъл да е, злоупотреби с е, е придобитата по някакъв е, е, очевидно незаконен начин информация е, е, и е, да е, увреди е, предприятия в Европейския съюз и да им попречи да бъдат успешни. Ние много внимателно преглеждаме дефинициите, определенията на понятията, които трябва да бъдат съвсем точни смятаме, че трябва съвсем конкретно да се е, поясни за какво става дума в този случай, когато говорим за е, придобиване на е, защитена информация или на търговска информация, която е обект на е, търговска тайна. Е, в, е, и освен това би трябвало да диференцираме е, кога е, тези злонамерени действия са, така да се каже, целенасочени, умишлени, кога са не умишлени. Когато в управителните съвети има представители на работническите съвети в Германия и в Австрия, те придобиват, получават достъп до определена информация, която след това може да бъде разпространена съзнателно или несъзнателно, така че да увреди предприятието. Би трябвало да прецизираме много добре е, всички тези аспекти е, в рамките на цялото предложение. Естествено, е, ще проведем и слушването, което бе предложено вече и аз го подкрепям. И ще получим много повече становища. Това е само едно предварително мнение от името на моята политическа група. Колегата Мария Опинто. Благодаря. Господин председател, това е изключително важна тема. Това, което каза и колежката Регнар и докладчикът се подкрепя изцяло. От мен търговската тайна има една определена економическа стойност и тази економическа стойност би трябвало да бъде надежно защитена в държавите членки е, на европейско равнище. Ние се нуждаем също от адекватен правен акт. Би трябвало да консолидираме е, средствата за защита, да създадем един европейски е, правен ред и то колкото е възможно по-бързо, така че да защитим бизнеса. Казвам това и като юрист, като адвокат. Защитата на търговската тайна е нещо, към което се стремят предприемачите, предприятията, а също и юридическите среди. И това става най-добре, когато се предвидят и съответните наказания, съответните санкции в случаите на отклонения от поведението, което законът одобрява. Когато говорим за използване на за незаконно придобиване, използване, разкриване на такава информация, в крайна сметка има различни проявления на това незаконно придобиване, използване и разкриване. то може да започне от несъзнателни и, така да се каже, по-невинни форми на придобиване, използване и разкриване и да стигне до шпионаж. Естествено всичко това би трябвало да се разглежда обаче е, е, и е, най-вече по отношение на щетите, които се нанасят на предприятията. Патен... защитата на патентите, на търговската тайна. Много често се говори за това, че така се прекалява в стремежа да се е, защитят е, предприятията, особено в е, фармацевтичната индустрия. Има предприятия, които много често задържат дори нови медикаменти, не ги пускат на, на пазара така, заставайки зад е, е, тезата, ние е, опазваме търговската тайна в момента и не можем да си позволим да разкрием съществена част от информацията. Всъщност те изчакват благоприятния момент, за да пуснат медикамента на пазара и така да реализират по-висока печалба. Така че трябва много ясно да се диференцират различните форми на защита и съответно да се предвидят и различните е, е, санкции. Как е, е във в всички етапи, на всички е, определени степени на е, разпространението на пазара на определени продукти и технологии ще защитим най-добре търговската тайна. Ето това е голямото предизвикателство. Благодаря ви за интересното изказване. Има ли други изказвания? Да, благодаря ви, господин председател. В Европейското економическо пространство е необходимо европейско законодателство. Е, защото в противен случай, ако ние не защитим надежно е, е, определена информация, ще попречим и на по-нататъчното развитие на изследователската и развойната дейност. Естествено, че изследователите, които работят в продължение на много години, върху а, определена а, разработка, върху определен продукт или технология, а, не желаят а, работата им да а, отиде, да се окаже на празна. В а, член 3 а, става дума и за а, разкриване на а, търговската тайна. А, не само като става дума за умишлено разкриване, но и за несъзнателното разкриване на търговската тайна или за е, разкриване е, поради небрежност. Е, трябва много добре да разграничим нещата. Давам думата на следващия оратор. Да, благодаря много и на докладчика, и на докладчиците в сянка, които говориха до сега, и на комисията. От една страна патентите, е, от друга страна е, е, търговските тайни. Всъщност, когато вие подавате молба за регистриране на патент, да се има предвид е, е, отново защита на информацията в този случай, тъй като е, никой не би желал, естествено, преди регистрирането на патента да информацията да стане достояние и на други хора, които биха могли да се възползват. Естествено, става дума и за конкуренция на пазара, но същевременно ние не можем само заради това, че желаем абсолютно да защитим, да кажем, патента или а, друг вид а, търговска информация, да попречим на развитието на а, пазара в е, определени случаи е, разбираме стремежа на предприятията да запазят търговската тайна абсолютно, е, за да не дадат възможност на други предприятия да се възползват от техни иновации, но същевременно не можем да блокираме абсолютно развитието на пазара. Когато говорим за така, законното, легитимното право на е, информираност, на свободно изразяване на мнението, е, е, трябва да имаме предвид какво точно означава легитимен или законен. В крайна сметка, когато се защитава определена търговска тайна, когато се защитава ноу-хау или търговска информация, ще винаги, поне в германското право, се използва и думичката легитимен интерес, законен интерес. Е, също и в случаите, в които говорим за защита на търговската тайна е, при е, хората, които подават информация за определени нередности в предприятията или в институциите, така наречените whistleblower. Трябва да помислим съвсем точно е, за формулировките в този смисъл. Когато е, уреждаме е, правните моменти тук в предложението, трябва да помислим естествено и за начина по който са уредени въпросите на конкуренцията в законодателството. Е, е, е, uh, как точно е как точно ще свържем нещата с ТИТИП, как ще защитим в контекста на хартата, член 17 основни права на гражданите. Така че би трябвало при всички положения да изясним съвсем точно в предложението и връзката с споразумението ТИТИП. И накрая ще кажа, че приветствам предложението на докладчика да организираме едно по-широко изслушване, като обърнем специално внимание и на аспектите, свързани с правото на информираност, на свободен достъп до информация и защитата на търговската тайна. По отношение на някои от нещата, за които говори госпожа Реда, първо, за правото на свобода на изказването. Разбирам това, което казвате. Искаме нещата да са максимално широки и надявам се, че в това отношение нашето предложение ще удовлетвори. Втория ви въпрос, свързан с ТТИП, Трансатлантическото споразумение за инвестиции и партньорство – ние няма да водим преговори, докато това предложение не бъде е, прието. Това е много важно по отношение на ТТИП и нашата позиция е, че този случай не става въпрос за изключително право. Може би от другата страна, и като се определи, че това се регулира от ТРИПС, там са разписани и условията за защита на интелектуалната собственост, може би така ще бъдат уредени нещата. Към момента Комисията няма законодателство в тази област и докато не съществува такова законодателство, няма как да водим преговори по него. Благодаря. Ако мога сега да потвърдя отново моето желание да взема думата, ако разбира се колегите потвърдят, че това е възможно, ще взема думата в ролята си на координатор и мога да повторя онова, което беше казано в много от коментарите. Няма да повтарям това, което бе казано за важността на принципа да се направи максимално широка хармонизация. Просто не искам да губя време. Необходима е максимално широка хармонизация в държавите членки на Европейския съюз. Искам да кажа само две неща. Един централен елемент, на който да обърнем внимание според мен, е, е липсата на съгласие на притежателя на търговската тайна който е съществен елемент от едно нарушение. Например, кражба, неразрешен достъп, е, злоупотреба на доверие, което също е в е, този обхват, е, не спазване на задължение за поверителност и по-общо всяко поведение противно на търговската употреба смятана за почтена. От тук необходимостта от забрана при някои обстоятелства на придобиването, използването и разкриването на търговската тайна. Като, разбира се, не се засягат вече хармонизираните процедури за имитация, въпреки че там има сходство. По отношение на вътрешния пазар и интелектуалната собственост, необходимо е да изградим режим на защита на търговската тайна, който е правомерен и допълва действащата уредба по други сходни въпроси. Надявам се, че ще постигнем съгласие с госпожа Легрип и надявам се вие, госпожи и господа, драги колеги, да одобрите да, графика, който предложи госпожа Легрип, като предвидим срок за а, внасене на изменения в началото на февруари. Аз запомних 24 февруари, което е скъпа дата за мен. Опасявах се, че ще трябва да обърна внимание на други неща, но няма да се наложи. А, призовавам всички да се занимаят сериозно, за да можем във всяко отношение да задълбочим работата си и да намалим вредите, които нашите предприятия търпят. Не само големите, но и малките, особено малките. Както чрез нарушение на сигурността, така и чрез пиратство и е необходимо да работим за изграждането на нещо много солидно и много полезно. Кой е за публично изслушване в тази сфера обаче, искам да видя. Бихте ли гласували? Кой е против? Е, кой е против? Никой не е против. Видях една ръка уж да се вдига, но това може би е просто знак на умора. Благодаря, благодаря и на господин Бержева. Е, съгласно вътрешните ни правила, надявам се да можем бързо да приключим работа господин представителя на, на секретарията е достатъчно скромен, но каза разбира се. Euh, Благодаря ви безкрайно, драги колеги. Сега от тук нататък предстои да работим при закрити врата. Моля онези, които нямат право да освободят залата от присъствието си.